Заседанието на координаторите. Приключи с отчет на председателството. Ние представихме информацията която обсъдихме на координаторите. Сега искам да ви информирам, че на 10 април ще се проведе изслушване за гражданската инициатива. Един от нас разда, раздадена е програмата на това изслушване. Втората е, след инициативата за е, водата в рамките на този мандат. По-нататък разгледахме участието на Европейския парламент в Конвенцията на ОНЕ за лицата с уврежданията и член 33 алинея 2. Комисията ще бъде част от делегацията на парламента, която ще присъства заедно с Комисията по заетост и правата и равните възможности. Що се отнася до програмираните дейности по време на паузата в координаторите решиха да помолят секретарията да участва на, на две на, на два семинара 22 и 24 юни в Кардив и другата среща е периодичната среща на Европейската мрежа на омбудсманите, която ще се проведе в края на април. Членовете на комисията могат да представят на председателството е, своята готовност и възможност да участват е, на тези мероприятия. Представен е график за разглеждане на пристигналите петиции. Стигнахме до а, е, петиция 0874-2013 година. След това информирахме координаторите за положителния отговор от гръцкото председателство във връзка с петициите, отнасящи се до законната иммиграция. Нямаше. Освен това, координаторите взеха решение за петиция записана по точка 13. Решихме да поискаме проучване и след това ще представим това проучване и на Комисията по селско стопанство. Целта е да, у, да видим дали е, има потребност от посещение на място, за да проверим изнесеното в е, петицията. Няма други съобщения по точка 16. Сега преминаваме към петиция 0874-2013 година, внесена от Русела Чаки с италианско гражданство, подкрепена от 33 подписа относно закриването на болницата в региона Калабрия. Е, вносителите се позовават на нарушените права на човека. Вносителката Русела Чаки е тук са заместник кмета Андрея Пета и доктор и Доменико Дрико. Давам думата на госпожа Чачи, която да ни представи петицията в рамките на максимум 5 минути. Поколебах се, защото преди това бях прочела, но а, всъщност се оказва, че тук е и кмета. Русела Чачи има дума. Благодаря. За нас това е чудесна възможност. За първи път можем да представим своята позиция открито с европейските и местни органи, за да се опитаме да получим отговор на въпросите, на които до сега не сме получили отговор. Аз съм Русела Чачи. Заедно с местните органи подписахме тази петиция. Ние представляваме 2000 граждани. С мен е заместник мета на Требисаче. Подготвили сме няколко слайда. Всъщност този случай е част от катастрофална ситуация в здравеопазването в региона Калабрия. Дефицитът в бюджета е почти 1 милиард и половина евро. Сега се предвижда закриването на редица болници, сред тях Требисаче открита през 1985 година. Тези болници са били изградени, оборудвани и след това е, изоставени. Разход, държавните разходи за тях възлизат на 14 милиона, много от тях е от, идващи от европейски фондове. Междувременно много граждани са принудени да потърсят здравна помощ друг, другаде. Що се отнася до болницата Требисаче, ситуацията е още по-тревожна. Тя, тази болница обслужва 17 общини с повече от 50 000 граждани през лятото да не забравяме, че там има изолирани, отдалечени планински райони, поради което понякога най-близката бърза помощ е на час и половина. В много случаи се налага да се борим с времето, тъй като сред възможностите за предоставяне на бърза помощ е, са крайно неограничени. И от, гледна, и от чисто економическа гледна точка, закриването на болницата в Требизаче няма да доведе до економии. Разходите ще стигнат е, до, стигнаха до 9 милиона евро през 2010 година е, за предоставяне на медицински грижи в съседния регион Базиликата. Днес сме тук, за да ви представим е, в е, подробности случая. Ние представихме случая на вниманието на Европейския съюз, тъй като европейската традиция се основава на гарантирането на здравеопазване в рамките на държавното здравеопазване. Всъщност член 35 гарантира правото на всеки човек достъп до, е, до здравно обслужване. Цитирам и член 168 от Договора за Европейския съюз. Общността е длъжна да допълва националните политики за подобряване на общественото здравеопазване с съответни инициативи, като координира програми и политики, за да се избегнат разхищенията. Очевидно е, че ролята на Европейската общност е субсидиарна, т.е. тя не се намесва в организацията и медицинското обслужване. Днес това, за което е, говорим, е свързано с отговорността на Европейската общност и петицията играе ролята на сигнал за това, че не се е, спазват е, принципите за достъп до здравеопазване. Държавите членки децентрализират управлението, за да се подобри економическото положение. В нашия случай местната общност е лишена от елементарни услуги, в това число и първа помощ. Гарантирането на правото на здравеопазване означава предоставянето на медицински дейности, така че да се осъществи превентивна дейност, да се извърши диагноза, лечебни и рехабилитационни дейности. Искам да спомена директивата от 2011 година, която предоставя възможност за трансгранична медицинска за медицинско обслужване. В точка четвърта се обяснява, че Транспонирането на директивата в националното законодателство не би трябвало да доведе до ситуация, в която пациентите да се стремят към търсене на медицинска помощ извън държавата членка. В е, нашия случай е очевидно, че гражданите ще се стремят е, към получаването на медицински е, грижи извън своята страна. Европа не би следвало да остава безразлична към нашите проблеми. Може би трябва да се осъществи проучване в страни, в които не се спазват принципите. В случая имаме отказ от спазването на принципите и всъщност се прави крачка назад от това, което вече е прието. Европейските граждани търси, настояват за правото на медицинска помощ. Прозрачността по използването на европейските фондове в крайна сметка въпросът е дали правото на здравеопазване в Европейския съюз е гарантирано на практик. Благодаря, госпожо Чачи. Сега господин Хегендорфер има думата от името на Европейската комисия. Does the mic work now? Yes, thank you. Uh, um, uh, Благодаря ви, че ми давате думата. Искам да изразя становището на комисията по въпроса, който обсъждаме тук и който е свързан с компетенциите за предоставянето на здравни услуги на гражданите на държава членка. Вие споменахте член 168, който се занимава с здравните политики като цяло. В, по този а, въпрос ние сме на мнение, че той е свързан до голяма степен с дейностите с медицинска помощ и разпределянето на ресурсите. Това е свързано с, член, с алинея 7 на този член. И ясно е очертано, че в тази политическа че тази област попада в компетенциите на държавите членки и те биха могли да предприемат мерки, включително и финансови в този контекст. Вие се позовахте и на член 35 от Хартата за човешките права, както и поставихте акцент върху принципът, че превентивните медицински е, грижи трябва да бъдат на лице, както и предоставянето на високо ниво на медицинско обслужвано, обслужване и да се прилагат най-добрите практики и а, е, разпоредби на а, е, законодателството. Това също е въпрос, който е от компетенциите на държавите членки. Благодаря ви. Господин Перило има думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на Розела Чачи, която ни предоставя възможността да обсъдим един проблем, който, както чухме от представителя на комисията, не е в правомощията на Европа. Няма съмнение, че това е изключително сериозен проблем за здравеопазването в Калабрия когато се закрие една болница, целият регион страда. Бях тук присъстват кмет, общински съветници, които могат да ни кажат с, по какъв начин можем да подкрепим това предложение. Пред, Председателят, независимо от отрицателния отговор на Европейската комисия, трябва да има една дискусия по проблема, свързан с здравеопазването на Калабрия. Ние трябва да покажем ясно на ръководството на Калабрия, е, че всяка държава членка носи определени отговорности. Аз мисля, че имайки предвид и подкрепата и на кмета, и на заместник кмета, плюс подкрепата на госпожа Мацони могат да помогнат ви организирайте, може да се направи едно изслушване по тези въпроси. Благодаря. Има ли други? Петър Яр. Благодаря. Чухме и вносителят на петицията и представителят на комисията. Има спор, който трябва да бъде уреден тук. И е, необходимо да вземе предвид становището, описанието на ситуацията, аргументите, е, които са в полза на, на защитаващите тази теза. Необходимо е да се знае каква е позицията на правителството. Нека регионалната управа да даде отговор на да вземе становище по този въпрос. Е, защо вече не се гарантира ам, не се гарантира медицинско обслужване на гражданите в региона. Е, обсъждане свързано и с профилактика, разбира се. Благодаря ви. Благодаря. Ако няма други желания за изказване, аз искам да потвърдя готовността на нашата комисия, която сме изразявали многократно. Ние имаме процедура за допустимост. Има правила, които дават възможност за тълкуване тъй като нашата парламентарна комисия има правомощия да изслушва въпроси, поставени от граждани във всички области, в които Европейския съюз има правомощия. В случая ни се представя информация за нарушаване на правото на здравни грижи. Фундаментално право, гарантирано от Хартата за основни права. И по този въпрос в настоящия мандат Комисията по петициите извърши важна дейност. Хартата за основни права се възприе като норма след като Лисабонския договор влезе в сила – Създаде се възможност за по-широки правомощия, така че комисията може допълнително да доуточни. Европейската комисия в много случаи отхвърля спазването на принципа за, субсидиар, за субсидиарност. Вярно е, че според този принцип отговор на проблемите на гражданите трябва да се даде на нивото, на нивото което е най-близо до тях. И само, че е необходимо да се намери онова институционално ниво, което може да удовлетвори гражданите. Ние се опитахме да не оставим без внимание правата на гражданите и основните права. Следователно, аз мисля, че предложението да изпратим писмо, както сме правили в други случаи, на региона Калабрия, за да поискаме да ни за да поискаме от тях обяснения, също така да изпратим писмо и на националните власти и на съответния министър тъй като става дума за страна, която е част от Европейския съюз и тази страна трябва да се погрижи първо за своите граждани и след това за всички останали. Не знам дали вносителите искат да добавят нещо, но в рамките на не повече от една минута. Не съм очудена от факта, че след тази дискусия тази парламентарна комисия приема нашите доводи. Очевидно, че това се вписва в контекста на отговорността за социалния модел. И от една страна си давам сметка, че Независимо от това, е, има гласове за закриване на петицията, ние е, имаме надеждата, че, нашите, че нашите права ще бъдат е, зачетени. Интересно е, Интерес, интересно е, че днес има, получихме и европейска помощ. Благодаря на, представ, на представителите, на вносителите. Петицията остава открита ние ще предприемем допълнителни дейности. Те ще бъдат продължени от следващата парламентарна комисия е, след изборите. Сега преминаваме към е, петиция 18.03.19.2013 година, внесена от Алесандро Чамброне от името на мрежата от асоциации в Кастел Валтурно относно щетите е, за околната среда в е, съответната община. Е, вносителите не са тук. Представен ни е подробен документ, представен е и актуализирана информация. Веднага давам думата на Европейската комисия. Екологичните престъпления са се проблем, който тревожи Европейската комисия. Екологичните престъпления се възприемат като нова заплаха в Европейския съюз, и в това, което наричаме политическия цикъл за борбата срещу организираната престъпност за периода 2014-2017 е дефиниран нов приоритет. В тези рамки Европейския съюз предвижда да се отделят финансови средства. Това е общата рамка, що се отнася до конкретния случай повдигнат и разгледан от петицията, комисията може да каже, че държавите членки са длъжни да спазват европейското право за организираната престъпност и екологичните престъпления. Тук влиза и дефинирането и определенето на наказанията и престъпленията за нарушения на законодателство, прието в Европейския съюз. И рамковото решение за, за организираната престъпност и документа от 2008 година по наказателното право. Ето това е предварителният коментар, който искаме да направим на този етап. Благодаря на Европейската комисия. Тя ни представи информация по принцип, без обаче да дадат конкретен отговор на гражданите, които се обърнаха към нас. Има ли желание за изказване? Господин Яр. Благодаря. Е, феномена се характеризира с е, два аспекта. Първо, а, е, негативни последици за околната среда като цяло. Бих искал да знам каква е точно ситуацията. Винаги се ядосвам, когато комисията <laughs> просто дава отговор, без да ни информира за фактите. Има ли някакви конкретни резултати? Има ли някакви анализи, които да са били проведени? Какви са фактите? И има ли някакви негативни последици или не за околната среда? Ние не знаем дали сега да а, отправяме а, обвинения или не. Това е част от въпроса. И на второ място комисията се опита да отговори. Отчасти, като беше казано, че са засилени мерките, свързани с справянето с нелегалната имиграция и са предприяти мерки за намаляване на грибофицеци върху е, околната среда. Е, когато се предприят такива мерки, трябва да се каже нещо повече за тях. това, което каза комисията, не е много задоволително. Какви са заключенията, които са направени? Всичко е добре, всичко си е наред или е, ако е така, няма да сега да разглеждаме такава петиция. Отговорът някакси не ми се стори а, удачен. Е, Бих добавила, че от тази петиция става ясно, че районът всъщност в, в района се намира най-голямото сметище в Европа под открито небе. Вътре се говори за престъпност, е, нехае, небрежност по отношение на отпадъците. Все въпроси, по които е, са били открити процедури за нарушение. И това, всичко това би трябвало да накара комисията да вземе отношение по представените в петицията въпроси. Аз мисля, че има възможности и средства за предприемане на действия, за да се преборим с бича на организираната престъпност, особено в областта на околната среда. Италия е искала и получавала средства за тази цел. Има европейски средства – за оздравяване на терени, на които е имало сметища, сметища, които трябва да бъдат закрити, тъй като са в нарушение на европейското и националното право. И предоставени са средства на Италия за оздравяването на тези терени, но не са реализирани дейности. Има право на здраве. В случая здравето е изложено на риск. Комисията подчертава, че държавите членки носят отговорност и един един по-детайлен контрол не влиза в компетенциите на Европейската комисия. Аз се питам дали това наистина е така. Петър Яр има думата. Искам да кажа, че ако са се влели европейски средства, Комисията по бюджетен контрол трябва да знае това със сигурност. Трябва да се занимава с този въпрос за европейските средства и да се види дали средствата са използвани по предназначение. Както казах, когато се вливат европейски средства, Комисия бюджетен контрол има правомощие да контролира разходването на средствата. Това е нещо, което би ме интересувало. Благодаря ви, госпожо председател. По въпроса за конкретните програми за борба с екологичните престъпления, искам да потвърдя, че в новата финансова перспектива и по-специално за финансовата година 2014 комисията възнамерява да насочи конкретен бюджет, конкретни суми за борба с тази престъпност. Това е нова тематика в дейността на Европейския съюз в рамките на борбата срещу организираната престъпност така че ще има средства за борба конкретно срещу екологичните престъпления. По втория въпрос аз представлявам Генерална дирекция вътрешни работи. Да, наистина държавите членки, включително Италия, са длъжни да приемат законодателство за борба срещу сериозни екологични престъпления, като прилагат пропорционални, възпиращи и реално действащи мерки, но това законодателство не налага задължения, свързани с санкции при индивидуални случаи. Трябва тук да признаем ограниченията на постиженията на общностното право в това отношение. За това Европейската комисия не може да се занимава с отделни случаи, такъв какъвто е този случай, който разглеждаме в момента. Благодаря ви. Благодаря на Европейската комисия. Въпреки, че отговорите са крайно неконкретни, и аз бих помолила петицията да остане открита, за да поискаме Европейската комисия да отговори точно на представените въпроси. Днес не получихме такъв отговор. И също така ще помолим комисията по бюджетен контрол да направи проверка на европейските средства, които са били предоставени на държавата членка за решаване на проблемите, изложени в петицията и да провери как точно са били изразходвани средствата. Очевидно става дума, че става ясно, че не са направени сериозни инвестиции. Оставяме петицията открита и благодарим на вносителите, които представиха петицията. Преминаваме към следващата петиция 0304-2013 година внесена от Лоренцо Фонтана, който трябваше да бъде тук и е тук. А, скрил се. Вносителят е тук и му давам думата за 5 минути. Благодаря. Тук съм и не съм малък. Петицията, която внесах, е свързан с, с тежката ситуация на местата за лишаване от свобода не само в Италия, но и в други страни, тъй като които изпитват проблем с пренаселване на затворите. Това пренаселване е, е, представлява и посегателство срещу достоинството на затворниците. Е, петицията се обръща към Европейската комисия и към парламентарната е, комисия да обсъди възможността е, чужденци да излежават присъдата си в своята страна по различни причини. Първо да се защити достоинството на тези лица, второ защото се смята, че близостта на е, родното място може да има благотворен ефект. Очевидно трябва да се предприемат дейности по две линии, както във вътрешен план, т.е. Европа, така и във взаимоотношенията с трети страни. Някои страни предприеха стъпки от, в тази насока, но може би Европа трябва да, пред, да предприеме законодателен акт. Тази петиция предлага решение на проблем, който засяга всички страни. Някои държави членки се опитват да решат проблема с а, пренаселеността по начин, по, с инструменти, които не водят до никакви резултати. Надявам се, надяваме се, че тази петиция може да доведе е, до регламент. Благодаря господин Фонтана. Давам думата на Европейската комисия. Да, благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да се позова на рамковото решение, чрез което се създава система за предаване на осъдените лица на онези държави членки, които са държави членки на происхода им или с които те имат тесни връзки. Също така се предвиждат и мерки за социалното реинтегриране на тези лица. Предвижда се възможност за предаване на осъдените дори и без разрешение от страна на съдното лице в родната им страна при следните условия. Лицето трябва да бъде гражданин и да живее в съответна държава, за да не се изисква неговото разрешение. Втората хипотеза е когато лицето така или иначе ще бъде изпратено, депортирано в съответната държава при освобождаването му. И трета хипотеза е когато лицето вече е избягало в родната си страна. Всичко това се предвижда в член 6 от рамковото решение. Това рамково решение обаче не е изпълнено от всички държави членки, въпреки че на 5 декември 2011 година изтече срока за влизането му в сила и прилагането му. 8 държави членки в момента прилагат това решение. Комисията подготви доклад за изпълнението на това решение и този доклад беше публикуван на 5 февруари тази година. След като двете държави, участващи в предаването, не са транспонирали решението, то се прилагат предходните разпоредби или международно-правни актове, съответната конвенция на Съвет на Европа и допълнителния протокол към нея. Този допълнителен протокол предвижда, че в някои случаи предаването може да се извършва без съгласие на това от страна на осъданото лице. Този допълнителен протокол е ратифициран 36 държави, като по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз са ратифицирали този протокол. Обикновено процедура се извършва в съответствие с дву- или многостранните споразумения или в съответствие с вече упоменатата конвенция на съвета на Европа от 1983 година. В момента 34 са държавите, които са страни по тази конвенция. Освен е, това, Допълнителният протокол към Конвенцията на Съвет на Европа вече предвижда условия за излежаване на присъдата лишавам свобода в родната страна на осъдените лица и това предаване на осъдените лице може да се извършва и без съгласие на въпросното лице предаването на лицата лишени от свобода трябва също така да се придружава от мерки по социална реинтеграция. Благодаря ви. Грация. Ci sono интервенти. Благодаря. Има ли Господин Фонтана. Благодаря на Европейската комисия. Но проблемът е състои в двустранните споразумения. Те са различни в различните случаи. Да, трябва да има такива двустранни споразумения, но споразумен Европа трябва да е, да предприеме единни действия, както в рамките на Европейски съюз, така и в взаимоотношенията с трети страни. Това за сега не е така. Мисля, че трябва да има законов факт, който да урежда тези отношения. Аз бих помолил петицията да остане открита и за да можем да се да разговаряме отново с комисията. Аз мисля, че задължително да се окаже натиск върху държавите членки, които все още не са подписали рамковото решение. Благодаря ви. Питър Яр. Ораторът говори без микрофон. Доколкото разбрах, тук става въпрос за регламент. Има рамково решение, което не е приложено изцяло. Това беше потвърдено от комисията, беше допълнено и от петиционера, че има двустранни споразумения между държавите членки може би правната комисия трябва да даде своето становище по въпроса. Въпросът е тук обаче дали става въпрос за регламент или не. Това ще е от помощ, за да разберем точно казуса в качеството си на парламент, на Европейски парламент и можем да се занимаем с този въпрос. И ако парламентът е на мнение, че е необходим правен регламент, то може е, комисията да направи нещо. Но преди това имаме нужда от е, становището на правната комисия. Аз не съм юрист, не мога да преценя трябва ли и не трябва ли. Но след като има рамково решение, то всички страни са задължени, правно обвързани с него, трябва да го изпълняват на практика. Добре, обаче за Европейския съюз като цяло да се предвиди регламент –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 Преминавам към следващата точка в дневния ред. Петиция 0357 от Ян Флори от френско гражданство. Той не присъства, но ще дам думата на госпожа Белие. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Петиционерът не може да присъства днес. Затова искам от името на петиционер да се извиня и да предам посланието. Вносителят е Ян Флори. През април 2014 година се проведе консултация с обществеността във връзка с дейността на Стокамин Министерство на околната среда на Франция ще внесе предложение в правителството във връзка с проведените консултации с обществеността през 2013 година. Бяха поступили нееднократни искания за закриване на този склад за токсични отпадъци. В петицията се казва, че трябва да се спре цялостната процедура по време на консултациите се каза от страна на експертите, че замърсяването няма никога да надхвърли праговите стойности, но това не може да се гарантира след 5 е, или 10 или 15 години. Никой не може да предвиди какво ще се случи с токсичните отпадъци в дългосрочен аспект никой не може да докаже, че контейнерите за отпадъци ще издържат достатъчно дълго време. За сега френското правителство съгласило да отстрани само част, да бъдат отстранени само част от токсичните отпадъци, най-високотоксичната част. Обаче Необходимо е да се опази изцяло екосистемата, включително и подземните води. Също така в момента виждаме, че се нарушава принципа на предпазливия подход и член 14 на договора. Екологичната политика на Европейския съюз се си поставя мащабни цели, необходимо е да се предприемат превентивни мерки и да бъдат отстранени източниците на замърсяването, както и да се прилага последователно принципа замърсителят плаща. Тук залогът е едно важно политическо решение, свързано с недопускане на замърсяване на водата, която се използва и за питейни нужди от местното население. И сега дам думата на комисията. Заповядайте. Yes, thank you very much. <clears throat> thank you very much, Ms. Chair. Благодаря, госпожо председател. Бих мога да повторя това, което вече каза Европейската комисия по този въпрос. В предишното ни съобщение ние се позовахме на директивата за сметищата – която се отнася до разполагането управлението на сметищата и предвижда изисквания, които трябва да бъдат отчетени от компетентните органи, обаче окончателното решение за разрешаване на мястото и за разполагане и оперирането на сметищата е правомощият на държавите членки. Това се отнася и до директивите за водите и подпочвените води, които забраняват влушаването на качеството на подпочвените води и възстановяването на предишния статус 2015 година. Тук беше споменато и националното законодателство, бяха споменати и националните планове за управление на речните басейни, също така бяха проведени мащабни допитвания до обществеността. Френските компетентни органи са наясно с проблема, както те съобщиха за това и на Европейската комисия и предприемат мерки за постигане на целите на съответни директиви и за подобряване на ситуацията в този конкретен случай. Прилаганите мерки са предмет на решение на държавите членки и съответните им компетентни органи. Европейската комисия няма правомощия да решава тези области. До този момент Европейската комисия няма доказателства за това, че мерките предлагани и предприемани от френските компетентни органи биха били в нарушение на вече споменатите директиви. Благодаря ви. Много ви благодаря. И аз бих искал да се изкажа, ако ми позволите по този въпрос. А, дали бихте искали да се изкажете отново по този въпрос? Извинете. Благодаря. Извинявайте, очудих се от това, че чух вашия глас, тъй като не видях председателката, че си тръгва. Благодаря, че ми дадахте думата. След като ви прочетах е, писмото на е, вносителя, искам да изразя е, мнението мнение по този въпрос. Мисля и надявам се, че всички сте чули и усетили разочарованието от страна на е, вносителите, разочарование от страна на граждани, на сдружения, които доста години, тъй като вече от 10 години се е, точи това дело, те са разочаровани от това, че никой не ги чува. Те изразяват своето недоверие към директора на е, Дестокамин. Свенска, френската, на френска държава е, е трябваше 10 години за да реагират и сега представят едно решение, което според нас е недостатъчно и то е недостатъчно според повечето от гражданите. Имаше много силна мобилизация по време на консултацията и всички организирани заседания. На последната среща участваха над 200 души. По време на консултациите за това говорят и 23 от 270-те изказване – гражданите с, с чувството, че всичко е предварително решено. Предложен е сценарий, но сценарията за а, депониране на отпадъците не е приемлив. Гражданите изразяват неразбиране по това, че сценарият за депониране не се взима предвид. Въпреки, че мнозина експерти казват, че това е възможно. Всички настояват за това. Експертите, които предлагат ограниченото депониране, отчитат, че това не е достатъчна мярка. От една страна ви благодаря за това, че вносителите бяха изслушани и аз бих помолила те да бъдат изслушани отново. Аз мисля, че изслушването и писмото от нашата комисия от 2013 година ще помогна за организиране на консултацията от френската държава. Ако петицията остане отворена, се надяваме да резултатите от обществената консултация да бъдат благотворятни. Те разчитат много на Европейския парламент, разчитат сметището да бъде премахнато питат защо това е, е единственото сметище, на което се изхвърлят живачни отпадъци, което не е регламентирано, което създава опасности е, за подпочвените води, които са е, сред най-важните източници на подпочвени води в Европа. Вярно е, че разходите биха били много високи, но каква ще е цената на необратимото замърсяване? Аз бих пом... Аз мисля, че ние отново би трябвало да потикнем Европейската комисия да продължи своите а, е, проучвания е, по-конкретно върху а, е, трансграничните ефекти на замърсяването. Нашата комисия да се обърне към министра на околната среда, нещо, което се случва рядко, но в случая е важно, да се обърне към министъра, за да му обърне внимание върху необходимостта от пълното депониране. И може би управителя на Дестокин ще осъзнае, че е необходимо да поеме повече отговорност и да депонира напълно тези отпадъци, които, искам да ви напомня отново, са източник на огромна опасност предвид характера на отпадъците. Виждам, че вие познавате много добре тематиката на петицията. Комисията иска ли да добави нещо? Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Не. Ако нямате нищо против, отваря, оставяме тази петиция отворена. Сега преминаваме към следващата точка, 21. Работни методи на Комисията по петициите. В тази връзка А, искам да призва тези, които искаха думата, да го направят, за да проведем дискусия по въпроса за работните методи на Комисията по петиции. Кой би искал да вземе думата? Коментари без микрофон. Маргарет. Маргарет. След това Питер. Ще говоря на английски. Първо искам да благодаря за свършената от вас работа и за препоръките. Това, което трябва да кажем е, че трябва да признаем, че имаме много повече петиции. Щеше ни се да постигнем по-голям успех, но успехът беше задушен, защото комисията не разполага с съответните ресурси, за да се справи. Имаме нужда от повече ресурси за секретарията, така че а, те да могат да бъдат по-ефективни в своите действия. Не може да кажете на гражданите на Европейския съюз, когато дойдат при нас, а, че можем да ги третираме всички по еднакъв начин, когато разполагаме с ограничени ресурси. Това трябва да бъде взето предвид и от следващия Европейски парламент. Доколкото знам, ние сме единствената комисия, която не разполага с допълнителни ресурси. Всички останали разполагат с такива не е, е честно към гражданите да се подхожда така. Може би трябва да се обвиняваме и самите нас. И да измисляме все нови е, подходи. Но е важно да се има предвид, че предварителната обработка на петициите е а, значителна част от работата, която се върши. А, това е послание, което трябва да отправим и към следващата а, парламентарна комисия. Нито в Швеция, в Финландия или в Дания не знаят, че съществува тази парламентарна комисия. Представете си, че те разберат, че има такава парламентарна комисия. Тези хора от скандинавските страни са много активни. А, можем да говорим тук за много инициативни граждани. Thank you. Така че това трябва да се има предвид при работата в нашата комисия. Петър, имаш думата. Благодаря, господин председателю. Ще започна с нещата, по които всички сме на едно мнение. Комисията по петиции е комисията, която е, има пряка връзка с с гражданите или най-пряката връзка с гражданите. Комисията по петиции поема много голяма отговорност към гражданите при обработката на петициите, които се внасят от тях. Е, и така това, че ние сме е, пряката връзка с е, гражданите не може да бъде отчетено от другите комисии в парламента, защото те си нямат и понятие от това. Ако вземем предвид и електронните петиции, които трябва да бъдат обработвани, имаме нужда от подсилване на персонала, но трябва да обърнем поглед и към нас самите. <laughs> не винаги секретарят е виновен ние сами. А, си организираме заседанията, решаваме кога да са те. Имаме нужда а, от а, това петициите от категория А да бъдат разглеждани по-обстойно, има повече ем, време за тях, защото ние каним тук вносителите на петициите, водим дискусии много често петиците трябва да е, останат е, отворени, защото има въпроси, които да е, бъдат доточнени. Така че по-добре може да се работи в някои посоки, да се отсейват недопустимите петиции. логично е да се подава и информация за това какво се случва с петициите. Логично е. Защото отваряме някои, оставяме някои петиции отворени и след това ги забравяме. Те се превръщат в спящи красавици. И трябва, трябва да има някакви основания, за да е оставя на петицията отворена. Но нещата се забравят, изпадат забвение и сега ще мина към по-конкретните коментари, свързани с подобряване на работата от моя гледна точка, неща, които ще бъдат включени в протокола. А, е, документа от секретарията трябва да бъде по-прецизен. По-голямата част от желанията са насочени към нас самите, към членовете на Комисията по петиции. Относно регистрирането трябва да внимаваме, защото има звено, което отговаря за приемането на петициите и за тяхното регистриране. Звеното, което регистрира и разпределя петицията, Петициите, добре, това е ясно, но трябва да сме наясно с тези петиции, които не са били регистрирани. как да бъде подходен към този механизъм. Някои петиции се регистрират, други се смятат за съмнителни, не се регистрират веднага или се обявяват за недопустими. Е, има и петиции, които не са петиции сами по себе си, но във всички тези случаи е, са необходими служители, които да ги обработват, необходимо е време, което да им бъде отделено относно това дали петициите са допустими или не. В рамките на два месеца след регистрацията им да се изготвя списък със съответните петиции, да има ясна дата, кога е внесена петицията и наше демократично право е ам, да да гласуваме промяната на една петиция от недопустима в допустима и обратно. Това можем да го направим в рамките на координаторите. Казвам също, че имаме нужда от подсилване на персонала. От друга секретарията ни изготвя препоръка, ние, каз... ние разглеждаме, приемаме или, или не. Сек... Секретарията все по-често казва, изказва своето мнение, да речем, че петицията е недопустима. А, ние обаче а, трябва да поддържаме диалога помежду си и да видим дали това наистина е така или не. Е, има много петиции, които преминават през целия механизъм. А, занимаваме се с а, голям обем документация и е а ни трябва много време. Ще кажа нещо и е, отново за протоколът, за да се знае какво предлага ЕНП. Веднъж е, в е, годината комисията по петициите трябва да а, провежда дискусии с комисията в рамките на член 248 и 260, когато става въпрос за процедура за нарушаване на договорите. А, може би комисията се надява да забравим а, това, казвам го с шеговит тон. А, и в крайна сметка, ако се стигне до такъв случай, може да изготвим доклад по собствена инициатива и този въпрос да бъде разгледан в парламента. Относно защитата на докладите по член 202 линия 2, Това също е въпрос, който се разбира от само себе си. Когато стигаме до изпълнението, когато има петиции, по които трябва да бъде изготвено становище, има срок от два месеца петицията да бъде разгледана в комисията. Така че ние сами можем да си определим сроковете. Да речем, когато има петиция, по която трябва да бъде изготвено становище сами и трябва да си заложим за цел два месеца след два месеца петицията да бъде разгледана и в светлината на дебата в комисията може а, да се предвидят различни а, възможности. Петицията се затваря, оставя се отворена и искам да допълня, когато петицията бъде оставена отворена в рамките на 3 месеца, трябва да бъде включена отново в дневния ред. Има още един принцип тук – който се отнася до нас, когато вземаме решение, членовете на комисията трябва да знаят много добре за това решение, да им бъде напомнено за него. Държа... Членовете на комисията са доволни от взетото решение, е, е, обаче след това петицията се забравя изцяло. Това, което е важно за нас, са сроковете. Имахме едно легендарно заседание в Страсбург. Много емоционална беше дискусията как да подходим по въпроса с сроковете. Необходимо да се опитаме да си заложим наши срокове. Сроковете въжат за нас самите, защото понякога и ние самите, дори членове на комисия по петиции, все пак сме хора. А, дневния ред за за заседанието на координаторите трябва да бъде предоставен предварително, както и а, проект от дневния ред за заседанието трябва да бъде представен от председателя на координаторите 6, мес, 6 седмици предварително, така че да може да се а, отношение, да се реагира. А, и след това. А, дневния ред трябва да бъде изпратен от председателя на останалите членове от комисията 5 дни преди заседанието. И смятам, че е важно тук в комисията да сме наясно с процедурите и някои от тях трябва да бъдат променени. Относно преместването на петиция от Б към А. Понякога се случват тези неща. Предлагаме секретариатът да представи един проекто документ за това, кои петиции трябва да бъдат преместени от БКМА Въпросният документ с изразените петиции се разпространява сред членовете и това трябва да стане една седмица преди заседанието, за да могат а, а, членовете да внасят промени, ако необходимо. Категория, петицията категория А се а, приключват чрез писмено становище и е, ако не е възможно, тази петиция се прехвърля за следващото заседание. Ако до два а, месеца няма становище, петицията се затваря, което не е логично. Това е нещо, което обсъдихме по време на заседанието в Страсбург. А, когато има нужда от а, дискусии, а, петиция Б може да стане петиция А но и този, който внася петицията, трябва да внесе аргументи. Защо е така? А не е, промяната да е достатъчна сама по себе си, защото това блокира и е, нашата работа. Е, следващото правило е свързано с е, неотложните процедури. Само в изключителни случаи трябва да се прилага такава неотложна процедура. На тази неотложност не винаги е на лице. Има и нормални процедури. Така че една петиция трябва да бъде разглеждана в рамките на неотложната процедура само при а, неотложни обстоятелства и а, има ограничение за този вид петиции. Техният брой е 10 това ще е добре за нашата комисия и ще е добре за секретарията, когато знае, че може сам да си поставя ограничения. Следващата точка също беше обсъдена в Страсбург за затварянето на така наречените спящи петиции. Ние ги нарекохме спящи красавици. петиции, които са били забравени от членове от нашата комисия, които са внесени по време на законодател, законодателния период, петиции, които не са обсъждани в рамките на два месеца и а, такива петиции, когато не са обсъждани в рамките на законодателния период, два, а, два месеца преди а, лятната почивка, те трябва да бъдат затваряни. Е, преди лятната почивка трябва да има списък за е, да се разпространи с тези петиции и когато се види има такива петиции, които по е, някакви причини не могат да бъдат затворени. Трябва да разбира се, видим какво се прави тях, но трябва да избягваме забравянето на петициите относно изслушването за Европейската гражданска инициатива. Според мен сме постигнали частичен успех. Това ще кажа оптимиста, но че ще каже не постигнахме всичко, което искахме. Съгласно член 50 от правя Съгласно член 50 гражданите могат да взимат участие в такъв тип граждански инициативи. Нашите а, решения на парламента са свързани с а, повече компетенции и а, през следващия законодателен период трябва да се борим за още повече компетенции, свързани с организирането на изслушвания по темата за е, Европейската гражданска инициатива. Ние е, трябва да имаме водеща роля. Относно Европейския омбудсман, е, нашата комисия отговаря и за работата с е, Европейския омбудсман – Проучват се оплаквания и жалби от гражданите, свързани с лошата администрация. Комисията отговаря и за избора на омбудсмана. Трябва да се поддържа редовен контакт с неговата служба, но по този въпрос сме а, поели в правилната посока. На последно място ясни а, насоки, свързани с. А, Посещение на място с, за установяване на фактите. Относно решенията сме по-инновативни, отколкото при приложението. Затова трябва да видим какво точно се предлага, кой точно взима участие и а, при участието трябва да се имат предвид съответните процедури за излъчването на участниците. Имам молба към членовете на комисията най-късно 3 месеца след пътуването да се изготви становище, което да не е повече от 7 страници. Можем да обсъждаме този въпрос, но Целта на тези вид посещения е да се установят фактите и а, в тази връзка а, изготвянето на а, доклад за посещението трае повече от година. Важно е в рамките на 3 месеца да се изготви такъв доклад. Повече от страници да не бъде неговия обем. Това беше също тема, която беше а, тема на дискусията. Освен това се каза, че трябва да има две части. Една описателна част и една част свързана с, с заключенията. Ръководителят на делегацията трябва да а, делегира подготовката на посещението. Ще предам документа, за да бъде включен в протокола. Необходимо е да видим каква е гледната точка на вносителя на петицията. За да бъдат подобрени процедурите, трябва да се вземе предвид какво е неговото усещане. Значи, той подава петицията по електронен път, получава потвърждаване, много бързо получава това потвърждение. уважаеми вносител на петицията, вашата петиция е прията и така нататък. Но след три месеца той има право да разбере дали неговата петиция е допустима или не. Отново повтарям, необходимо е да бъде подсилен персонала, защото вносителя трябва да знае дали моята петиция ще бъде разгледана или не, или и трябва да се обърна към, а, а, друго, към друга инстанция. Работа трябва да бъде по-добре координирана, т.е. когато а, имаме а, петиция. Трябва да вземем решение. Имаме становище от комисията – а, трябва да видим в коя категория ще бъде включена петицията, в А или Б. Когато а, процедурата е по-бърза, а, нещата ще са по-добре. Понякога вносителят не е а, доволен. Маргарет, ти винаги това се отнася до теб. Ами аз съм се включила в дневния ред, че искам да говоря по този въпрос. Чакайте. А, ако ме бяхте прекъснали, вече отдавна да съм свършил. А, и така. А, вносителят има право а, да реагира на а, писмото, което получава. Това са моите коментари, които да бъдат включени в протокола, като ще предостави съответния документ. Благодаря ви. Е, аз няма да говоря дълго. Дали още някой иска да се изкаже? И искат, но и, и аз да се изкажа, ако ми позволите. Маргарета, ако искаш, стани председател, започни да председателстваш. Госпожа Окен говори без микрофон, председателят. Lo primero es que, por favor, creo que... Моля ви, няма никакъв проблем, защото всеки от нас взима поред думата и ние не прекъсваме нашите колеги. Това е основно правило в нашата комисия. Така трябва да бъде. Така. Благодаря на господин Яри и на господин Бостън. Всички имат право, всички са добри дошли да се изкажат и говорим за една важна тема и за това трябва да разполагаме с повече време. Ние говорим за това как ще работи нашата комисия. Можем да сме гласни или не. Ще ти дам да говориш колкото си време искаш, но аз искам да благодаря на колегите, Яр и Бощинаро, че посветих от времето си да помислят и да ни представят как следва да работим. За това благодаря на господин Яр, на господин Бощинаро. Сега, Маргарет, ако искаш думата, имаш думата. Много пъти сме обсъждали това. Време е да решаваме. Ако решенията вървят срещу това, което иска НП, тогава говорим отново и отново и отново. Това не е честно. Второ, ние имаме правила, да, и правилата си окей. Но кой проповядва тези правила? Кой променя дневния ред предния ден? Вие говорите за 6 седмици, но вие непрекъснато променяте дневния ред. Кой отменя проучвателните мисии? Вие просто защото имате мнозинство. Аз нарекох нашето заседание в Страсбург много унгарско, защото изобщо не се спадваха процедурни правила. Трябваше да им прочвателна мисия в Галиция. Вие казахте, ние сме мнозинство, ако искаме нещо да отменим, го отменим, ако искаме нещо отложим, ще го отложим. Уморително е, да ни получавате за това как трябва да спазват правилата. Когато аз имам тук опит в продължение на 5 години и виждам как непрекъснато се нарушат правилата. Мисля, че правилата са ни добри и смятам, че трябва да работим по-добре, съгласна съм, трябва да отговаряме по-точно и по-конкретно на вносителите. Да, трябва да гарантираме възможност за отговор на вносителите. Да, благодаря ви. Трябва да гарантираме добри регистри, за да можем да решим дали са допустими петиции, дали не. И с основание, да. Но искам всички да спазват това, което е решено. И да не се казва, щом мнозинството е с мен, аз съм този, който взимам решенията. Има правила, които не са много подходящи. Но графикът може да се спазва само ако има достатъчно ресурси. Не можем да искаме от секретарията да изпълнява всичко това, което вие тук изброихте, без да има достатъчно ресурси. Освен това, ако си обещаваме един на друг, че ще спазваме правилата, не само нашите правила, но и правилата на парламента. Мисля си, че трябва също така да изпълним, че имаме веб-портал и надявам се, че ще спазите решението за това, че от 1 юни трябва да проработи този портал, въпреки че вие непрекъснато промените решение и вие сте от тези, които създавате проблеми на тази комисия. Надявам се, че по време на следващия мандат ще спазват всички демократични правила, така че дори мълцинствата да могат да работят тук, защото това е истинската демокрация. Вие може да изготвите много дълги списъци, но още веднъж искам да кажа, това не е решение. Това беше една хубава лекция, как трябва да се държите вие. Но трябва да ви каже, Питър, че вие трябва да се държите по-добре, защото ние прекарахме много часове да повтаряме едно и също отново и отново, отново, без да работим реално. Ако взимаме решение, трябва да го взимам в съответствие с правилата на парламента. Не всички права се дават на ръководителя на проучвателната мисия. Така че спирам до тук. Благодаря, Дейвид, за вашата работа и надявам се, че това беше последен път, когато получавам един дълъг списък на измишлетини от НП и за това как нещата биха могли да бъдат, ако всичко зависи от НФ. Маргарет, ти можеш да казваш всичко, което искаш и колкото време искаш, без проблеми. Никой, както виждаш, докато ти го правиш, никой не ти прекъсваше. Но като член на НФ, искам те помоля да не участваш в лични нападки и да не предприемаш лични нападки. Първото правило на демокрацията е, че има мнозинство и мълцинство. Ако искаш да се оплачеш от поведението на НП, ти можеш да победиш НП на изборите в собствената си страна и тогава ще станеш мнозинство. Иска ли още някой да се каже? Да, господин Яр. Само накратко. Маргарет, ние се ам, съгласихме всички, че ще обсъдим този въпрос за работните методи на комисията по петиции към края на законодателния период да се разберем и да си ходим по живо по здраво. Наистина се ядосвам понякога е, Маргарет. ЕНП няма мнозинство в комисията. Съжалявам, щеше да ми хареса, ако имахме мнозинство, но това не е така. Не е правилно, когато казваш, че ние сме използвали мнозинството на ЕНП. Ние се опитваме да стигнем до единодушно решение в края на избирателния ам, период. Правилата са за всички, когато бъдат а, обхванати от съответното решение. Ние искаме да има по-добри правила, правилата се отнасят за нас и на второ място имаме нужда от повече персонал. Това е едно решение, което взехме, решение, което трябва да отправим към председателят на комисията, за да можем да постигнем нещо. Имаме много петиции, радваме им се, ние искаме гражданите да внасят петиции, а, с електронната петиция работата няма да спадне. Трябва да намерим процедура, чрез която да сме в състояние, ние като комисия и самия секретарията в едно разумно време да се обработи петицията и да се а, изпрати отговор. Комисията по а, петиции се отличи с това, че е а, взела решения, които са били изолирани, не са били повлияни от мнозинството на една или друга политическа група. Решенията са били взимани възоснова на посещенията, направени на място за установяване на факти. Така че, Маргарет, не може да говориш така. Е, Филип, брефмо. Филип Болон, накратко. Благодаря, Карлос. Искам само да отговоря на казаното, че НП няма мнозинство и, и, и че става дума за демокрацията. Второ, предложенията, които бяха направени в този документ са израз на работата в нашата комисия. По време на проучвателните мисии ние показахме, че системата не е съвършена и от... липсва прецизност, липсва уредба. Следователно нашите процедури трябва да се доизчистят. Мисля, че парламентаристите в края на мандата, които няма да бъдат избрани в следващия парламент, би следвало да оставят документи, които да са полезни на следващите за да не тръгват следващите от нулата. Всяка партия може да представи своите предложения за усъвършенстване на работата на нашата комисия и на проучвателните мисии. Мисля, че ЕНП даде своя принос, което съвсем не означава, че ЕНП се стреми към хегемония, просто се стреми да дава своя принос. Добре. Нека да видим. Много се радвам да изслушам вашето мнение и имам тук документи пред мен, документ на господин Яра и господин Бощинаро, втори документ от секретарията и имам един по-кратък документ, който включва някои мерки и анализ на ситуацията изготвен от нашата председателка госпожа Мацони. Следва да гласуваме по тези документи. Предпочитате ли да гласуваме или... В момента сме 7 души тук депутатите. Wir haben, wir haben in der На последното заседание на координаторите постигнахме съгласие секретарята да изготви работен документ и да ни го представи, така че да го обмислим и да изложим собствената ни позиция по този документ. И постигна съгласие, че ще имаме гласуване. Смятам, че трябва да се придържаме към тази идея. Да, добре, Маргарет. Можеш да видиш, че дори в края на мандата ние правим жест към тебе. Не знаех за това, тъй като не присъствах на заседанието на координаторите, но тъй като има консенсус, да заповядайте, господин Пилан. Е, относно предстоящата работа, да, знам, че секретариатът е много претоварен и в светлината на предстоящите парламентарни избори. За това мога а, е, да кажа, че в другите страни, в които има подобни комисии по а, е, петициите, а, са стигнали до, до много добри практики е, можем да почерпим от техния опит, да попитаме какви са техните методи на работа и така да обогатим и нашата работа. Е Добре, ще възприемем и това предложение на нашия колега. между времено, тъй като няма други желащи да се скажат, преминаваме към следващата точка, 22 дневни ред петиция 1210 от 2012 година, внесена от Матиас Алонсо Бласко с испанско гражданство от името на групата за запазване или опазване на историческата памет относно определен 22 юли за Европейски ден на памет на жертвите на омразата. Благодаря ви, господин председател. Вие правилно посочихте, че тази петиция е внесена от е, Матия Салонсо Бласко от името на групата за възстановяване на историческата памет. Те искат да се определи ден в памет на жертвите на омразата и този ден да бъде 22 юли, деня на масовото убийство на остров Отоя в Норвегия. За да се посочи, че демокрацията е тясно свързана с човешките права и многообразието. Надявам се, че вашият отговор ще бъде положителен, тъй като този въпрос е сравнително лесен. Да, благодаря ви. Дали комисията би искала да се изкаже? Имаме ли представител на комисията? Сред нас това е политически въпрос. Господин Андрес Паре е прав. Аз мисля, че писмото изпратено от господин Шулц, председател на парламента, се намира във вашите материали. Вие също така сте се запознали с отговора на госпожа Мацони. Господин Шулц ни информира, че този въпрос е бил отнесен до председателски съвет, но не е получен отговор. Така че господин Паре. Мисля, че трябва да помолим господин Шулц и председателския съвет да ни отговорят незабавно. В отговор на този въпрос може да попитате и вносителите на петицията какво мислят те по този въпрос. Сега бих искал да чуя вашето мнение за петицията. И надявам се, че ще може да подкрепите тази идея на председателския съвет. Да, добре, значи така ще процедираме. Сега. Постигнахме съгласие тази сутрин. за случая Югендът. За службата за младеща Югендемт на Германия. Ние тук имаме сред нас вносители на петицията, тъй като сте 6 души. Давам по 3 минути на всеки, така че ще имате 18 минути. Съгласни ли сте да получите това време, разпределено по този начин? От 4 години чакаме тази петиция да бъде обсъдена. И най-сетне тя беше включена в дневния ред. Много пъти тази петиция била примахвана от петицията. По някои петиционерите не са могли да присъстват. Ние чакахме 4 години. Да, разбирам ви много добре, казва председателят. Така че в половина ние ще трябва да напуснем тази зал. В 6.30 ще трябва да прекратим заседанието, защото преводачите ще спрат да работят. Разбирам, че ви искате да започнете дебат. Тук имаме политици, тук имам представител на комисията. Ние имаме дебат, а не монолог. Ние искаме да обменим мнения с вас, ако всички искате да се изказвате, което аз мисля, че е добра идея и много съжалявам, че вашата петиция цели 4 години не е била изслушана. И за това ви предлагам да се изкажете всички по 3 минути всеки. Защото ако ви предложа по 4 минути, това ще означава, че вие ще имате време, което никой не е получавал в нашата комисия. Вие може да разпределите това време, което ви предоставя на всички. Аз предполагам, че вие не само искате да се изкажете, но да проведете дебат, така че вие да може да получите отговор. Така че вие имате първо думата, след това ще се изкаже комисията или по-скоро би се изказал, ако има някой. Мисля си, че имаме проблем. Няма никой, кой да представлява тук Европейската комисия, за да отговори на вносителят на петицията. Виждаме. Виждаме, че германският депутат, който положи всички усилия, нашата петиция да не се обсъди, току-що си е тръгнал. Сега процедурата е даваме думата на вносителите, след това комисия да отговаря, след това взима думата депутатите и после можете и вие да се изкажете. Няма никой от Европейската комисия не става, въобще не става дума за присъствието или отсъствието на един или друг депутат. От секретарията ни казва, че решение за този дебат е взето тази сутрин. Ако сте съгласни в е, този да просираме по този начин. Не, няма да има отговор на Европейската комисия и какъв ще бъде резултатът от петицията. Тоест, никой не може да ни отговори. Искам само да разбера. Много съжалявам, не би трябвало да е, е така, защото вие трябва да получите отговор от Европейската комисия, след това започва дебат. Но нека да чуем какво ще ни каже господин Болан. Имайки предвид по особената ситуация, защото комисията трябваше да бъде тук и комисията трябваше да изчака решението на нашата парламентарната комисия за дневния ред и тогава да реши да дойде или не. Вината е на Европейската комисия. Някои от членове на комисията се опитаха да извадят от дневния ред тази петиция, но в 9 часа присъствието на комисията трябваше да се реши и комисията трябваше да изчака, за да види дали петицията ще се обсъди. Вносителите са тук, те идват отдалече, е, най-малкото, което можем да направим е да им дадем думата, след това да поискаме от комисията отговор. Да, точно така съм съгласен с, с, с вас. Нашите вносители идват отдалеч, но не е нормално да има дебат без комисията. Ако не възразявате, ви предлагам да започнем дебата, но бързичко, защото междувременно времето минава. Eh, Il va te faire la réponse. Excuse uh, the secretary for taking part in this discussion, but it was. Uh, координаторите решиха да не се включва тази точка в дневния ред. Когато координаторите взеха това решение, комисията беше съответно информирана предложението, което направихте за включването на точката в дневния ред, получи подкрепата на мнозинството. За това се води и този дебат. За съжаление, поради кратките срокове, комисията не може да изпрати никого. Целта беше следната, тъй като е, вносителите са тук благодарение на вас. Те трябва да е, имат възможност да се изкажат. И от тук нататък е, да продължи процедурата. Ситуацията очевидно е извънредна. Тъй като комисията не е тук, ще ви дам по 5 минути. Госпожа Джерберти има думата. Ви искате да сте първа ли? Тук пише Джилберти Кой ще се изкаже пръв? Заповядайте, госпожо Коломбо. Мисля, че стана пределно ясно, че проблемът не е Югендам, а поведението на Германия. И всичко това, което се случи с тези петиции комисията, която не идват, евродепутатите ме обвиниха. Другото, което констатирам е, че за петициите срещу английските социални услуги, а не срещу Дания, имаше, един шоу, имаше едно шоу на австрийските депутати, които казват, че става дума за семейни въпроси. Казват, че това са деца и на децата не могат да се отрекат да отрекат правата на човека. Стотиците и хиляди деца, които са в Германия, не могат да говорят Днес видяхме какво стана с нашата петиция. Първо ги има, после ги няма, после комисията я няма. Моята петиция е пределно конкретна. През 2010 година беше обсъдена и беше констатирано, че е имало сериозно нарушение на правото на свободно движение. От тогава не съм чула нищо. Нека да резюмирам. Е, германски родител, който няма родителски права, но германските органи му предоставят е, документи. Оказва се, че те са фалшифицирани. В крайна сметка децата са в Германия и когато веднъж влязат в Германия, никога не излизат от там. Всичките им права, които са техните права са нарушения. От Министерство правосъдието ми писаха, че член 24 на Европейската харта за правата на малолетните не е приложима. Може би не е била приложима и когато са били нарушени правата от страна на Германия. Нека да ви кажа какво стана след последния разговор след 2010 година. От тогава не сам аз не съм виждала своите деца. Бях обявена почти за престъпник, дори от евродепутатите от Германия моите деца вече нямат майка, те имат майка която пише книги по въпросите на родителството, но която не може да си види с децата, защото Германия има за цел само да ги германизира. Не се интересува от нищо. Пише се, чете се за това, че се преследва децата. Е, пише се за интересите на децата. Интересът на Германия е, са да задържи нашите деца, защото за интересите на тези деца е, са желанията всичко да остане в Германия. Взеха ми децата, взеха ми къщата, взеха ми всички спестявания на родителите. Това не е, ако това не е бизнес, не знам какво е. което всеки път, когато се представят петиции, петициите срещу Германия никога не са допустими. Следователно, хората, искам да ви кажа, че те са много и сега наближават избори за всеки вносител има семейство и познати и всички, на всички ние са ни омръзнали тези антигермански настроения, които се подхранват от самите германци. Нашите деца се оказва, че нямат права. Не искаме повече да ни се казва, че става дума за вътрешни въпроси, тъй като става дума е, за е, права на човека. Следващият, който иска да се изкаже, може да вземе е, думата. Господин Джилберти, пет минути. Аз представих е, е, документ последния въпрос. През октомври 2012 година аз бях арестуван с е, заповед от а, съд в Ланцут. Там а, ме обвиниха, че не плащам хранителна помощ и, а, и не изплащам издръжка на децата си. Съдът от Ланцут и организацията на Югендам и полицията ме подложиха на дискриминация, на унижение – Забраниха ми да виждам децата, забраниха ми да. Е, забраниха на децата да ме посещават е, в е, Франция. В продължение на един, една година бях под, стрикт съдебен, бях под стриктен съдебен контрол. През 2013 година бях екстрадиран Съдът на Ланцот знае, че заповета за арест не е допустима. Тъй като и, и призовката беше изпратена на погрешен адрес, аз представих случая на медиите, тъй като случаят е скандален освен заплахите, които получих от германската полиция, освен е, това, че телефонните ми разговори бяха послушвани, това бяха разговори не в Германия, а с е, Гърция и в други страни. Аз бях върнат в Германия, бях в 6 е, е, затвора в рамките на 6 дни излязах от затвора и сега останах без работа. Решението за изплащането на издръжката няма правна стойност. Аз не бях наясно с това решение. Аз съм платила много по-голяма издръжка в сравнение с присъдената от съда. Аз плащах понад 600 в сравнение с 300 евро, които, ми бяха, които бяха присъдени. Бившата ми съпруга е, се оказа приятелка на съдята от Ланцута. Е, съдята работи в политически орган, който се занимава с въпросите на е, детето. Когато видях, че адвоката на бившата ми жена е спонсор на тази асоциация, попаднах сред група приятели, които се занимават с тези въпроси. Аз попитах Югендам дали като си има предвид, че не знам къде живеят децата ми, не знам дали са живи, ще спра, следователно ще спра да плащам. Отговорът на Югендам беше, че докато не получа смъртен акт, трябва да плащам. Това е, е аз бях жертва на дискриминация, на унижение и сега внасям своята петиция. Аз имам семейство във Франция, имам роднини и в Франция, Италия. Аз мисля, че съм аз не съм гражданин от втора категория, както смятат някои германски органи и за мен е ясно. Скоро пак ще ме пратят в затвора, защото втората заповед за ареста в момента се подготвя. При всички случаи моите деца не би трябвало да могат да ме е, посетят и аз няма да плащам е, издръжка. Това е. Благодаря. Другият е, вносител е Леруа. Да, благодаря ви за това, че ми давате думата. И изказвам се от името на господин Лора. Господин Седрик Лоран също така е пострадал, както и господин Жигу. Той също така е засегнат от административна мярка – наложена от германските органи. Искам да обясня какъв е случай с господин Седрик Лоран. Той е френски гражданин и става дума за регламент Брюксел 2А. Той трябва да плаща издръжка за детето си 250 евро беше обаче решено, че той трябва да плаща значително по-висока издръжка, защото германските компетентни органи присъдиха по-висока издръжка, позовав ги на това, че жена му получава социални помощи от 2011 година. Това е произволно решение, несъвместимо с принципите на правосъдието мога да ви представя правния текст, но предполагам, че разполагате с текста на петицията. Ако желаете, може да ни предадете текста. Вие имате тази петиция. Ако ни представи допълнителна информация, тя ще бъде включена в протокола. Освен всичко друго става дума за административна мярка, която не подлежи на обжалване. И германските органи в цяла Европа прилага тази административна мярка, позовавайки се на регламента Брюксел 2А. Господин Лоран не е в състояние да изплаща тази сума. В момента той дължи 6000 евро. Той каза, аз работих 10 години в Германия, построих къща в Германия. Аз изгубих абсолютно всичко, което притежа в Германия, поради противозаконни мерки. И се оказва, че не може да се доверява човек дори на германските адвокати, защото във всички случаи, в които аз представлявам по търпещата страна, се оказва, че адвокатите в Германия защитават изцяло позицията на германските компетентни органи. Германия трябва да разбере, че ние сме в Европа. Аз имам в момента сериозни проблеми с Германия. Вашите компетентни органи, господин Виланд, създадоха тези проблеми обвиняват ме в антигермански настроения. Това не е така. Аз съм живел в Германия, аз научих немски, запознах се много подробно с спецификата, запознах се с целият този двойствен език на германското право. Ако ни наричате престъпници, господин Била, то аз тогава се гордея с това, защото ние искаме да бъде защитено благополучието на децата. Те имат право да имат двама родители. Ние искаме Европа на гражданите, а не само на германците. Благодаря ви. Председателят, добре, ще продължим по-нататък. Господин Томас Бронка, ако правилно произнасям. Е, che aveva anche lui una petizione sulla non è... Тук има и друг присъстващ, който е внесъл петиция срещу Байстан. Той не е в списъка. Това е за да приключим по темата Байштандшафт. Просто за да приключим тази тема. Разбирам ви, обаче има и други европейски граждани, които са записани преди вас. Господин Пронка. Госпожи и господа, ще говоря на френски, защото това е езика на правата на човека и ще ви говоря за права на човек. От 2007 година установявам с горчивина, че германските власти ви дават неверни обяснения, както на вас, така и на Съвета на Европа. Имам документи, които говорят за ежедневието на жертвите на Югендам и на германското правосъдие. Казва се, че Югендам спазва закона, но кой закон? Да лъжат в съда, въпреки че съдът трябва да защитава гражданите. Те търсят. Югендам може да премахва експертизите от психиатри, лекари, които говорят за опасността за децата. Това не се споменава пред съда. Югендам променя решенията на съда, просто като отказва да се подчини. Казва ви се, че могат да се проверя действията на Югендам в предсъда. Това не е вярно. Най-напред ви отказват достъп до досието и това не са изолирани случаи. Това е типичен случай. Отказват ви, отказва ви се правото да търсите правото си пред съда, тъй като са ви отнети родителски права. След като сте притиснали югендам и за тях нещата станат трудни, ви се казват, че е, служителите на Югендам не говорят като представители на субект, а говорят е, от лично качество по никакъв начин не можете да ги притиснете. Трябва да държим сметка и за времето. Те, а, процедурите продължават 10 години, връзките с децата се прекъсват, мотивира се отказа за, за посещения с а, е, отчужденост, която е причинена от липса на редовни посещения. Когато решите да предприемете действия срещу Югендам, ви е, разоряват е, системно. Това не е проблем на разводите. Има много семейства, които страдат от дейностите на Югендам. Има множество документи това не е проблем на а, смесените бракове. Дейностите на Югендам а, се виждат навсякъде, могат да ви отнемат децата по абсурдни причини. А, служители на Югендам могат да посетят всяко семейство и да им вземат децата. Тази сутрин и беше повдигнат въпроса какво може да направи Европейския съюз, парламента и комисията във всичко това, тъй като става дума за национално право. Аз мога да кажа, че правата на човека имат всеобщ характер. Няма френски, германски или италиански права на човека. Те са всеобщи. Германския съд е, отказва да вземе решение в 90% от случаите. Не казва нито да, нито не просто не излиза с решение. И с всичко това констатираме не спазване на член 167 от договорите. Знаете много добре, че Европейския съд не може да бъде сезиран от физически лица, може само от национални съдилища и то съдилищата от последна инстанция нямате към кого да се обърнете. Като частно лице не можете да сезирате Европейския съд. И с всичко това мисля, че трябва да се предприеме процедура за нарушение срещу Германия, тъй като нарушава европейските права. Аз съм германец, но поднасям извиненията си на всички родители, аз не съм жертва като вас, не страдам като вас, но държа да ви се извиня. Да, следващия вносител е Алекс Кристис. Ich werde auf Deutsch zu ihm sprechen. Ще говоря на немски, въпреки че съм грък, не съм мигрант. Ще започна с това, че а, аз подадох молба за развод през 2005 година. Децата ми бяха тогава на 68 години. Причината а, беше, че жена ми страдаше от тежки психически проблеми. А, исках а, да създам а, една нормална атмосфера за моите деца. След а, развода те дойдоха при мен и искаха да се връщат а, повече, но все пак ние не искахме да ги отделяме от майката и а, искахме съвместно да ги отглеждаме, но да не живеем заедно. С развода започна и дискриминацията срещу мен. По това време, 35 години вече бях живяла в Германия, имах немски паспорт. и живеех в града, в който живеех през всичките тези години. Обърнахме се към съда с, с бившата ми съпруга. Съдята каза, тук правилата в Германия са други, може би в Гърция, така че има се отрежда едно и също време и за майката и за бащата които допрекарват с децата. А, в Германия е по друг начин. Бяхме отредени 35% от времето, за да мога да играя в футбол с децата. Обърнах се към Югендамт, за да а, се консултирам с тях, да не би да няма, да не би да има някакво недоразумение. две дами а, ми оказаха съдействие. Едната беше преместена, не знам дали беше наказана, а Втората получи писмо, в което пише, че е забранено да разговаря с мен. Майката е била консултирана редовно и е било казано, че не е добре децата да прекарват повече време с мен. Последната инстанция Съдът в Франкфурт, в Франкфурт реши, постанови, че могат да стоят при мен в Гърция, да бъдат обучавани в къщи и това не е никакъв проблем. Малкият син ми звънна няколко седмици след това и ми а, каза, че иска да ходи на уроци по гръцки. В същото време майка му кръщеше, защото имаше психически а, проблеми. А, през 2010 година се стигна до там, а, че а, двама специалисти по, психо, по психология, а, както и един експерт, а, в областта на сексуална експлуатация на деца, установиха, че майката ги е подлагала на а, турмоз. освен това, аз бях заподозрян в това, че съм се занимавал с незаконен трафик на деца, че е имало разкрития в интернет. Имаше фалсифицирани документи, в които стоеше адрес, на който живее, но беше на, написан друг регистрационен номер на колата на лице, което наистина се занимава с трафик на деца децата ни бяха много изтормозени. Е, те е, имаха нужда от е, психологическа помощ, защото не можеха да се справят. Беше ми представена сметка от 10 000 евро, която изплащам все още. Това стана след като ми бяха отнети родителските права. Причината за това беше, а, че а, съм се карал с майката и децата не са искали а, да се разделят между мене и нея. Преместих се на Бремен след това. Надявам се от 2008 година, че моите деца са все още живи. Беше ми казано, че най-накрая трябва да говоря с тях на немски. Представете си как се а, а, чувствам. Един съдя също ми каза така, аз отказах. Две години не съм виждал своите а, деца. И се стигна до там, че когато в Google се зададе Кристедис, се а, излизат определени резултати, а те са свързани с това, че аз през 90-те години протестирах срещу бомбардировки. благодаря ви. Меси Жоли, си vous plaît. Vous avez la parole. Bon, ben donc voilà, je suis Alain Joly. Euh, je... Аз съм слеп и не мога да чета и нямах време да подготвя петицията. Може би е излишно да представям подробно петицията, тъй като тя е в документите ви. Аз бях жертва на дискриминация поради своя недък. Най-напред ми казаха, че не мога да имам деца, защото имам недък кога това не е ограничение за слепите, когато са германци, но аз не съм германец. След една госпожа подаде сиг, анонимен сигнал, която е казала, че може би имам намерение да отвлека детето. Не съм виждал дъщеря си до известно време. След това я виждах под контрол. На три седмици я виждах за по три часа и пътувах между Германия и Франция. От е, три години продължавам да пътувам между Франция и Германия за да я виждам събота и неделя. Вярно е, че съм сляп и аз не мога да отвлека дъщеря си, но майка и може да направи всичко в Германия. От няколко години пътувам непрекъснато между Франция и Германия. Представлява огромна финансова и психологическа трудност за мен. Правя това в, на, на три седмици с всички проблеми, с които това е свързано. Моята дъщеря е на 4 години. Не можахме да не можах да се разбера с Югендам. Намерих начин да, да направят така, че да не мога да говоря с дъщеря си на друг език, освен на немски. Оказва се, че патриотизма в Германия започва много рано. Много бързо разбрах, че бившата ми партньорка, на която отказах да направя друго дете с друг мъж, по време на процедурите бързо осъзнах, че че тя вече е напуснала новия си партньор, т.е. това са сериозни промени за едно малко дете и направих нови постъпки за родителски права. Тук започнаха се заплахи. Попитаха ме, наистина ли искате родителски права? предложих адвокатът, който беше назначен да защитава интересите на детето, многократно ме посети, говореше на немски без преводач, аз не разбирах нищо. Е, изправих се пред е, съда, съдебно дело от 2-3 часа. Там ми казах, е, че съм този, който не си обича детето, че съдията, който е взел решение по предишното дело, е обяснил ясно защо детето трябва да остане при майка си. Когато поискаме отвод на един съд, колегия от съди решава дали този отвод да се удовлетвори. И аз имам сериозни съмнения в безпристрастността на съдято, на съдята. Госпожа Башелие, за която говоря в петицията, им. А, извинявайте, господин, трябва да приключите. Не повече от една минута беше бях обвинена в физическо посегателство срещу детето. Разпитаха бившият партньор, детето, целият, всички близки за случки, които са за всичко това, което се е случило в Франция. Днес, тъй като не можаха да направят друго, ме осъдиха на 4 дни затвор и 4000 евро глоба. Чакам от 4 месеца все още няма решение, ако един ден решат да ме осъдят, да го направят. Има ли други желащи да се изкажат? Господин Потенти също така има петиция. Има само един аспект – който искам да добавя съвсем накратко за този административен орган, който действа в Европа. Европейската комисия искаше да говори за това, тъй като ние изпратихме запитване, не получихме отговор. Става дума за въпрос, по който даде обяснение господин Жилберти. И това е случай, когато детето е взето в Германия момента и от момента, в който това дете незаконно се взима в Германия, то родителят, който де-факто е отвлякал детето, получава пари от отсрещната страна. Но ако се случи противоположното, решение се взима дори в нарушение на европейското законодателство, в нарушение на всяко едно законодателство и като цяло. Парите се дават на германски родител, който е отвлякал детето. А ако делото се отнася до чуждестранен съд, то тогава срещу вас се завежда съдебно дело в Германия защото очевидно, че в Германия не се зачитат правата на родителите, които не са германци. Благодаря ви. Господин Жили, само една секунда. Съвсем кратък въпрос, който никога не съм имала възможност да зада. Моята петиция беше обявена за допустима и беше наредено проучване. Кога ще получа резултатите? Аз ви казах, че четири депутата от Европейския парламент поискаха думата. Бихме искали да им дадем думата, за да отговорят на въпросите поставени от носителите и ще приключим в 6.30. Господин Бълън, вие бяхте прав, който поиска думата. Не вдигнах ръка, за да поискам думата веднага, но ще дам възможност на колегите да обобщят. Възоснова на казаното от вносителите усещаме страданието, предизвикано от една съдебна и административна машина, която ги поглъща изцяло и ги смазва. Тези хора нямат възможност да се борят срещу тази машина, нямат професионални възможности, нямат финансовите възможности, нямат психическите възможности. Какво е необходимо? в, ако искаме да обобщим това, което чухме, това са много трагични случаи. Ние сме ние изразяваме интересите на гражданите и трябва да дадем отговор на гражданите, които се оплакват и чието петиции са обявени за допустими. Е, има основание за оплакване от дискриминацията, от административните процедури в страната, може би е, във връзка с е, непознаването на езика. Решения, които се взимат един ден, пред който не е германския родител идва да посети детето си и му обявяват, че вече няма право. Е, това са недопустими неща. Не се спазва законодателството на други държави членки от страна на Германия. Имало е случаи, в които Френски съд взима решение, но, той, но това решение не се признава от германски съд. Това е недопустимо. Трябва да се спазват съдебните решения на други държави членки. Трябва да има специализирани съди и посредници, които да помагат. Защо се издава европейска заповед? заради предположението, чисто предположение, че не германският родител има желание да отвлече детето. Когато един човек отказва да плати издръжката си, след като е плащал многократно повече, отколкото трябва да плати, всъщност го очаква заповед за арест. Тук би трябвало да се премине през съответна процедура преди да се издаде заповед за арест. Всичко това е малко стил кавка и е недопустимо. Ние бяхме в Берлин, нищо не постигнахме. Докладът се проточи безкрайно не получихме никаква помощ от е, германската администрация след е, доклада, който разработихме. Мисля, че трябва да разтърсим малко своите германски приятели, да им кажем, че трябва да поемат своята отговорност. Ние искаме да помогнем на децата, а не да им навредим. Германия трябва да предвиди възможности за съдебни дела, които да не са свързани с Югендам, така че да не се допуска лица да взимат безотговорни решения, които е, рушат живота на бъдещи граждани. Какво ще бъде тяхното бъдеще? Предстоят избори, не можем да говорим за Европа с голямо Е, ако в която не се спазват елементарни права. Това е което исках да кажа. Бих искал тези петиции да останат открити, Европейската комисия да отправи предупреждение към Германия, за да вземе тя своето, своята отговорност. Германия в момента отказва да помогне на лица, които са изправени пред опасност. Господин Билан. Мистер Билан, please, you have the floor. Аз не съм искал думата, но все пак сега за темата за байшанчтафт или тази специфична форма за пред... правно представителство на децата на непълнолетните. Това е една нова област. Предмет на петицията може да бъде тема, която засяга граждани, които са и извън Европейския съюз. Граждани извън Европейския, защото те не са обхванати от общностното право. Преди 5-6 години бяха проведени интензивни дискусии а, за да могат такива петиции да бъдат обявени за допустими. Аз съм се занимавал с семейно право. Да речеме, в една а, страна нещата не вървят както трябва. Е, и не можем да казваме, че в големите, по-големите страни има по-често такива случаи, по-малките по-малко. Това не е така. Съдебната система не е перфектна. Има различни методи, кои, които се ам, прилагат. Ако обичате, аз не съм ви прекъсвал и слушах ви внимателно. Ако ме прекъсвате, няма как да, да обсъждаме е, темата. Господин Болон. Казахте за посещението в Берлин. Сроковете бяха много а, кратки. Имаше а, френски съдя, който каза, че не вижда кое е по-лошо в германското законодателство, отколкото в френско законодателство. Обърнахме се към международен арбитраж. Вие. А, е, се погрижите за това този, тези части от програмата да не е, бъдат възможни за изпълнение. А сега излагате това като ваши аргументи. Има случаи е, свързани с нарушаване на правата правата на родителите, но тези теми не са релевантни тук хартата на основните права е залегнала в европейските договори. Аз искам за всички да въжи тази харта. Независимо за това дали е, това са страни в Европейския съюз или не. В момента нещата стоят така, че когато става въпрос за европейско право, тогава се обхващат тези случаи. В противен случай, всички останали случаи се разглеждат в рамките на вашите в кавички национални основни права. Това, което вие казахте, че се плаща повече издръжка в не може, ако в миналото плащ, е плащана повече издръжка, да се възстановява тези средства. Или да се каже, понеже в миналото съм плащал повече, сега няма да плащам а, толкова. Няма как да стане това. Със сигурност а, такива лица ще бъдат хвърлени в, в, в Франция, в затвора, когато има нарушения на а, а, разпоредбите за издръжката, то има и съответните процедури а, а, за налагане на санкции. Има проблеми от наказателно-правен характер, но искам да питам госпожа Колумбо, която а, каза, че а, ви наричам престъпници а, или това не е така. А, говоря за а, нарушения. А, това са понятия, които са залегнали в законодателството. А, нарушител е а, различна от престъпник. Аз не съм ви наричал престъпници. Ам, искам да Искам да знам от вас дали вие сте била осъждана от съд, дали е, е, е постановено решение. Дали трябва да отговаря? Да. Ако има пряк въпрос отправен до вас, отговаряйте пряко на въпроса. Тъй като аз не мога да заявя, че съм специалист по семейно право, но мога да кажа, че много съм прочел по този въпрос, то мога да кажа, че прокуратурата в Милано обвини съпруга ми, че подправил превода на документа твърдейки, че той има родителски права. И съда в Милано постанови, че трябва да имам право да виждам децата си в Германия, но до сега не съм ги виждал. Съвсем накратко, моля. Да, заповядайте. Когато приключат депутатите със своите изказвания, вие ще имате възможност да се изкажете ще имат възможност петиционерите да се изказват, не изкажат както госпожа Берман. Благодаря. Искам да се присъединя към колегата Виланд, като кажа, че е проблем това, че ние тук се занимаваме с петиции, свързани с плащането на издръжка. Това е проблем, с който трябва да се занимае занимаят е, държавите членки. Това не е проблем, който се обсъжда на е, европейско ниво. Моля ви, не прекъсвайте оратора. Ще прекратим заседанието. Ние е, наистина откликнахме на вашата молба. Трябва да се спазвате правилата. Госпожа Вертман, Верман има думата. Всички вносители ам, заслужават а, нашето уважение за това, че представят своите проблеми, но а, нашата роля на депутати е да им откликнем, да им окажем съдействие и да дадем нашето становище. Има административни проблеми, има проблеми свързани с дискриминацията. Аз също бях член на делегацията в Берлин. Запозната съм с цялата проблематика и а, по време на следващото ни а, заседание през есента или през юли ще трябва да а, се занимаем с а, този въпрос и по време на заседанието на координаторите. Господин Болонд, а, Доколкото знам, точно обратно. Има германски граждани, чието деца са отвлечени във Франция и не получава децата си обратно с аргумента, че децата им са прекалено много германизирани. Не става въпрос тук за това да се отсъжда кое е правилно или не, но искам да подчертая още веднъж, че ние като депутати трябва да се занимаваме с тези теми, които а, а, са свързани с нарушаването на европейското законодателство. И а, този въпрос остава отворен. Това е което искам да ви кажа. Да, благодаря ви, госпожо Вертман, кой сега иска да се изкаже. Да, съвсем накратко. Това, което чухме днес, означава, че ми напомни наше заседание преди 15 дни, когато изслушахме подобни случаи свързани с гражданите на Обединеното кралство. Това е проблем, който очевидно е разпространен и става дума за правата на европейските граждани. За това Европейската комисия трябва да се намеси. Смятам, че трябва да поступим по същия начин, по който поступихме и с случаите, за които чухме по време на предходното заседание случаите, свързани с гражданите на обидното кралство. Става дума за правата на родителите, правата на децата, правата на младсинствата, правата да се говори народен език. Смятам, че трябва да бъде оставена тази петиция отворена. Може би не всички от нас ще бъдат в следващия парламент, но ние трябва да отправим ясно послание до Европейската комисия, че тя трябва да проучи на нивото на Европейския съюз какво законодателство може да бъде разработено на нивото на Европейския съюз, за да бъдат избегнати подобни проблеми. Не става дума само за проблеми в Германия или Обединеното кралство. Става дума за проблеми в много държави членки. За това е крайно време Европейската комисия да намери решения, които да работят на европейско ниво. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Сега ви давам думата. Вие вносител на петиция ли сте? Извинете, но нещата не работят по този начин. Ние ще трябва да напуснем след няколко минути. Кои от вносителите на петиции биха искали да отговорят две минути на всички вас и господина, който поиска думата. Заповядайте. Да, благодаря ви. Ние не сме дошли да говорим тук за издръжка. Темата, за която говорим, е, че на деца се отрича правото да имат двама родители, да имат определена идентичност, ако тя не е германска. Второ, когато проучвате допустимостта, и слушайте и онези, които са специалисти. И нека да не са непременно е, специалисти по германско е, право. Когато се разговаря с е, германски съдя и създава се впечатлението, че всичко създава се впечатлението, че всичко е като в цяла Европа, само че не е така. И последното, по, което искам да кажа по правата в Германия, в съдилищата не получават решения възоснова на доходите. Съдът, който взима решението, му дава, е, му дава благоприятно решение, само ако съответства на германското право. Трябва да кажа, че очаквах повече от немския представител в комисията. Чухме кои теми тук не, не се обсъждат, свързани с издръжката и с това как стоят нещата във Франция и така нататък. Значи, докато си плащам издръжката и живея в Германия, няма друга юриспруденция, от която да се възползвам, нито гръцката, нито френската или която да е била. Опитваме се да внесем яснота в това, че не съществува система. Казах, че 10 000 евро съм платил за една експертиза която беше изготвена за 10 минути. Експертизата, която установи, че аз съм параноичен. Тази експертиза беше оттеглена пред съда, но аз въпреки всичко трябва да платя. Обърнах се към всякакви инстанции в е, различните е, провинции, в Хесен и в Бремен. Значи беше решено децата ми да не ам, посещават ам, гръцки ам, часове, те не, не им се удължават паспортите от 2004 година, защото майката не, мол, не може да подаде молба за издаване на гръцки паспорти, но майката може да подаде без моето съгласие издаването на немски паспорти и в Хесен, и в Бремен ми беше казано, че трябва да говоря с децата си немски, но аз съм грък. Аз съм единственият луд, който напусна Гърция. Всичките ми роднини и приятели са в Гърция. Децата ми сега са на 14-16 години. Аз искам тези хора да ги познават. Помолих поне да се протоколира ам, ам, когато адвокатът каза, че децата не са малтретирани. Това исках да кажа, че няма система. Имам кратък въпрос. Го, е, тук се прави пратка винаги към националното законодателство. Задавам въпросът, защо Германия е подписала международни конвенции, включително и конвенцията за човешките права, когато няма намерение да е, спазва е, тези разпоредби. В хартата на човешките права е записано, че децата имат право на двама родители. Те имат право да видят своите родители. Само в крайни случаи може а, да има а, решение за отнема на децата, когато има сериозни проблеми с родителите. Но конвенцията трябва да се спазва и на европейско ниво. А, и на международно ниво. Защо въобще, след като Германия действа така, се приема подписа на тази страна по тези конвенции? Благодаря. Вертман. Искам да кажа нещо. Деца, независимо къде, децата където и да се намират по света, имат нужда от а, двамата родители. Това е въпрос, по който няма нужда да дискутираме. И трябва да подкрепим носителите по този въпрос. Този въпрос трябва да бъде е разгледан по-доблизо, трябва да се спазват а, правата на децата и това трябва да се изисква. Проблема. Е, Мисля, че тук имаме един проблем. Преводачите вече ни позволиха да работим по-дълго, отколкото е тяхното работно време. Те трябва да приключат своята работа, ние трябва да приключим своята работа. Ако искате, можете да говорите на английски или на френски. Бихме могли да продължим на тези два езика. Искате нещо да се преведе за Само две думи и на, на италиански. Добре? Хубаво е, че пози... петициите остават открити благодарение на комисията. Е, желая дълъг живот на Европа, но не на сегашната, а на друга. Очаквам отговор на тази петиция и на другите. Това е моето искане. Моля, включете микрофона си. Искам да кажа, че явно че има нужда да се водят дискусии. Ще е добре, ако е, говорите по този въпрос и в Германия, когато ние кажем в Германия, че има нужда този въпрос да бъде разяснен, госпожо Вертман. Трябва да отговоря на този въпрос. Кажете ми вашето име. Вие не сте ме поканили, поне въобще не знам за някаква покана да говоря с вас. Ще говоря с вас, няма никакъв проблем, всеки знае, че когато става за деца, може да дойде при мен, поне аз мога да го изслушам. И след това ще разгледам вашите документи и ще се опитам да видя в коя част европейското законодателство е било нарушено, но не може да му обвинявате, че не съм била. Трябва да е ясно, че когато се каже, че трябва да остана, няма да се противопоставям, защото аз съм винаги тук, когато става въпрос за деца. Съжалявам, трябва да тръгна. В 7 часа имам заседание и не мога да остана по-дълго. Eh, Ние значително надвишихме отредент ни време и за това ще повторя, ще трябва да приключим заседанието сега. Петицията ви остава отворена. Моля ви, вече изоставаме. Искам да отговоря на колегите, но има и случаи в Австрия. В Германия Югендам има 100 случаи на господин Вилан, когато говори за издръжката, съм съгласен с него, но когато бъде издадена заповед за арест за издръжка, не съм съгласен. Благодаря за тази възможност и се надявам да дадем бърз отговор на вносителите. Моля ви за извинение от името на Европейската комисия, въпреки че не я представлявам. Но аз наистина дълбоко съжалявам за отсъствието на Европейската комисия. Те би трябвало да бъдат тук, трябва да насочите и ние ще насочим вашето оплакване към Европейската комисия. Ще помолим комисия да анализира вашето оплакване и ще помолим всеки един от вас да получи отговор от Европейската комисия и да отговори също така и на компетентните органи в Германия. Ще направим всичко Европейската комисия да намери решение за всеки един от вашите случаи и новите аргументи, които слушахме от вас днес, ще бъдат изпратени до Европейската комисия и до германските компетентни органи и се надявам, че няма да се налага да чака до 2100 година, както вие казахте. И като председател мога да се ангажирам с това, че в момента, в който ще бъдат разпратени тези писма, ще настъпи край на мандат на този парламент. Това е последното заседание на нашата комисия в рамките на този мандат, но по време на следващия мандат парламент ще занимава с този въпрос и ще помоля секретарията да включи въпрос вашата петиции в дневния ред на следващото заседание, така че Нашето заседание е приключено и само две неща. Ние имаме три петиции, които остават отворени, включително и петицията от Барселона. Това е също така петиция, която не е прекратена и остава поради тази причина Благодаря на всички. Закривам заседанието.